е доклад е, подготвен от Херберт Долфман по отношение селското стопанство в райони с неблагоприятни природни условия, специална равносметка на състоянието. Имате думата, господин докладчик. Благодаря. Благодаря, господин председател, господин комисар, дами и господа. Настоящия доклад е свързан с съобщение на Комисията за земеделието в райони с неблагоприятни природни условия. И по-специално той се отнася до обозначаването на тези райони. Въпросът е как да намерим нов начин да решим кои са тези райони. До момента това се извършва на базата на национални критерии – и те са примерно стотина различни критерии за различните страни членки. Сметната палата нееднократно критикува тази система. В своето съобщение комисията предлага една нова форма за обозначаване на районите с неблагоприятни природни условия на базата на 8 различни, 8 отделни критерия – които ще доведат до една напълно нова класификация на районите. В парламента ние не сме наясно как ще се отрази тази нова система, защото информацията, която комисията е поискала от страните членки, все още не е предоставена напълно и не може да се направи компютърен модел на системата. Нашето предложение в доклада е да има един общ метод за класифициране на тези райони в целия Европейски съюз. Също така, според нас, компенсаторните плащания, които според нас са най-важният резултат от класифицирането на съответните райони, защото това има отношение към нивото на тези плащания, та тези плащания сами по себе си са най-важният елемент на тази политика, за да, защото те позволяват там да се развива земеделие, което за момента не е възможно, тъй като природните условия са неблагоприятни. Когато оценяваме критериите, е, тяхната стойност, тяхната възможност да действат, за сега е трудно да симулираме системата, защото нямаме достатъчно данни, но независимо от това, много се съмняваме дали тези критерии ще бъдат достатъчно конкретни. Искаме да сме наясно дали предложените от е, комисията критерии ще бъдат е, прилагани по-отделно сами като критерии или ще се прилага един пакет от критерии, за да може съответния район да се класифицира като неблагопри... такъв с неблагоприятни природни условия. Според нас се струва да си зададем въпроса дали об... има нужда от обобщаване на, пове... на няколко критерии, от прилагане на повече от един критерий за отделен район. Също така трябва да се помисли дали се отчита принципа на субсидиарност. т.е. до каква степен е необходимо страните членки да имат свобода да прилагат, да донастройват, да доизчистват критериите. Това е важно, защото по новите методи някои райони ще излязат от тази класификация и за тях ще трябва да има допълнителни временни мерки. В доклада се упоменава, че съобщението на комисията относно тази система, че самата система трябва да бъде до изчистена преди да започне да се прилага. А също така и трябва да се отчитат последицата за земеделските стопани. В заключение искам да благодаря на колегите от парламента и колегите от комисията, които работиха много усилено заедно с мен за изготвянето на настоящия доклад. Благодаря. Благодаря. Господин Гаус, така моля. Няма микрофон оратора.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 Това е хубаво, но не знам дали тези нови 8 критерии, 8 характеристики ще са достатъчни за е, разграничаванията нито за мен, нито за докладчика, нито за всички членове на Комисията по селско стопанство не е ясно дали тези критерии са достатъчно изчистени и ако са такива, защо не ни бяха предоставени предварително? Обръщам се към всички работещи в тази област с молба това да не се повтаря и ако може за в бъдеще да ни се предоставят резултатите от тези симулации. Това всъщност аз го тълкувам като липса на доверие към нас. Господин Дорфман и неговия доклад доклад са начало. Надявам се, че ще бъдат, този доклад ще бъде последван от задълбочен анализ с, доклад, с помощта на самия докладчик. Благодаря. Äh, er Благодаря. И аз на господин Делфман за този доклад. Мисля, че той много ясно посочва значимостта на въпроса. И както вече оратора преди мен каза, мисля, че прекалено неясни са границите, трябва да ги уточним в бъдеще. Разбира се, трябва да отчетем и социалния ефект на съответно законодателния акт, което е много значим за подобни райони с него благоприятни природни условия. Изплащането на компенсациите е, на различните стопанства са от изключително голямо значение, така че ние трябва да уточним точно какъв модел ще използваме, за да можем да гарантираме, е, че земеделската дейност ще продължи в тези райони. Опасявам се, че не всички тези актове лесно ще бъдат приложими именно в областите, за които са предназначения. Трябва да избегнем това. Благодаря. Микрофона не е включен на оратора. Табай. Наистина, основата на този доклад е свързан с много важната тема, а именно бюджета, защото по този начин може наистина да придобият приоритетно значение тези райони, ако те са съответно субсидирани. Иначе ще се превърнат в социален, економически е, неудачен опит и цяла трагедия. Така че искам да подкрепя доклада и да поздравя комисията, че предоставят възможност именно критериите да бъдат доуточнени от държавите членки. Но раз... не искам да подчертая различията между държавите членки и съответно дискриминацията по отношение на така наречените преки плащания, които са е, в ущърп на много държави, например Латвия, както и на други държави членки в Унгария. Също мога да кажа, че а, има сериозен проблем, свързан с а, доставянето на вода в а, зони, които са по песъчливи. Това вече на практика е един процес на опустиняване и е, е, цената на е, управлението на водите е много висока. Благодаря.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 Благодаря за превъзходния доклад. Смятам, че много но представя въпроса така, както днес го поставя и Еврокомисията. Обръщам се към господин комисаря, за да му подчертая, че отдавна работим, от месеци работим по този въпрос, тъй като това е важно за тези държави, чието региони биха могли да отпаднат от класификацията. Утре имаме предвидено устно запитване, защото има много региони, където селското стопанство изпитва особени затруднения. Не смятам, че трябва да чакаме три години преди да дадем ясно обяснение и някаква помощ всъщност да окажем на, оказа, на засегнатите земеделски стопани. Благодаря. Благодаря. Аз съм много удовлетворена от факта, че в най-необлагодетелстваните региони има начало, наченки на действие и че всички са съгласни по въпроса, че селското стопанство трябва да бъде устойчиво. Критериите за обозначаване и разпределение в класификации и таблици не винаги са ясни и понякога будят тревога, особено когато става дума за класифициране като най-необлагодетелствана природно зона или област. Пред всичко това се извършва на основание на симулации, но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 ние трябва да отчитаме различните условия за земеделие, различните климатични условия, различните почвени условия, освен и съществуващите културни и исторически фактори, защото всички те имат отношение към това как е, се развива съответния район. Тези неща трябва да се отчитат от общата селско-стопанска политика. Аз споделя мнението на докладчика и неговите опасения за това доколко подходящи ще бъдат е, предложените критерии. Според мен е, анализа трябва да бъде по-обстоен, е, както и оценката на въздействията. Подкрепата на подобни райони е свързана и с съответно финансиране в общата селскостопанска политика. Благодаря. Сега давам думата на господин комисар. Господин председател, уважаеми депутати, искам да благодаря на господин Дорфман за отличния доклад върху съобщението на комисията, който има за цел по-добре да се предоставят помощи на стопаните в райони с необлагоприятни природни условия. Целта е, е да има възможност за земеделие, за поддържане на районите и за създаване на устойчиви системи за земеделие. Заплащането на земеделските стопани има за цел да компенсира допълнителните им разходи, защото те работят в неблагоприятни условия. Съвета реши да не се включват социални и економически критерии в е, системата за плащания по селскостопанската политика. Защото Подобни съображения се отчитат в регламентите за развитие на земеделските райони. Работи се за, за развитие на малки и средни предприятия, за туристическа дейност и за осигуряване на основни услуги. Така че плащанията за районите с неблагоприятни природни условия – нямат за цел да посрещат проблеми за намаляване на населението. Тук имаме за цел да се подпомага производството и да се възстановява конкурентоспособността на базата на това, че тези стопани правят допълнителни разходи. Комисията непрекъснато ревизира и осъществява процес на проверки. Критериите, които в момента се прилагат, не винаги отчитат конкретните неблагоприятни природни условия. Има различни периферните райони, имат своите особености и регламента отчита тези неща. Комисията поиска от страните членки да подадат биофизически критерии. Тези предложения се анализират от учените и се изследва и възможността им те да бъдат приложени на общностно ниво. Once exercise of testing a delimitation а, ние се опитваме сега да направим анализ на това как ще се обозначат районите на базата на предложените критерии. Приключили сме с този процес и предложението ни в последствие ще, го отчет, ще отчете този анализ. областите, които могат да излязат от класификацията, също ще имат съответни прияти мерки за тях. So Край на дебата. Ще гласуваме отново след две седмици в Брюксел и по тази точка по време на мини